micros on. Okay. Colleagues, good afternoon. Добър ден, колеги, моля, заемете местата си до една минута, започваме. Моля, настанете се удобно, заемете местата си. Should I wait slightly, slightly longer or not? Otwieram obrady. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Откривам заседанието и е, Обявявам сесията за открита, която бе прекратена на 16 юли 2009. Уважаеми колеги, преди две седмици участвах в празненствата по случай 70 годишнината от е, началото на световната война, която тласна Европа в е, бездната на е, жертвите и разрушенията. В никакъв случай не бива да допускаме да се повтори подобно нещо. През тази седмица двама служители на а, а, гражданската гвардия в Испания бяха убити